данъчната политика, декларация на Европейската комисия, годишно, годишен доклад относно данъчното облагане с автор Ева Каили. Думата има авторката за 4 минути. Искам да поздравя и заместник председателя Московиси. Благодаря. Колеги, една от, едно от най-големите предизвикателства за тази годишния доклад бе да възприемем по-политически възглед, отколкото предходни години. LuxLeaks по време, възникна по време на разписването на този доклад и съответно изискваше политически отговор. Европейският парламент съответно бе принуден да вземе такава една политическа позиция, а не да си затваря очите комисията ЕКОН е натоварена именно с тези въпроси. Много изменения, много предложения за изменения се получиха, искайки именно такъв политически възглед, такъв политически подход предимно свързан с социалният аспект на данъчната политика, с данъците в общ доход, дивиденти и други. Както разбира се и на контролът, който се трябва да се практикува върху данъчните операции. Много колеги излязоха с предложения за това, че трябва да има по-затегнати мерки в целия този процес и че това може в крайна сметка да се превърне в допълнителен приход за европейският бюджет, който след това да бъде влян в климатични действия или други важни стратегически инвестиции основата, данъчно облагаемата основа и данъците са обект на много предложения за видоизмене, за изменения към доклада, тъй като те се схващат като възможност за повишаване на конкурентоспособността на европейската економика. Разбира се, продължава да има двете основни групировки, които са за данъчно хармонизиране и които са против. Разбира се, контекстът е такъв, че именно сега е времето да обсъждаме има ли нужда или не от повече данъчно хармонизиране, използвайки LuxLeaks, както и европейският семестър като възможност, като повод, а и като инструмент. Именно сега е дошъл моментът наистина да решим какъв вид политика да прилагаме и да се борим срещу данъчните измами и както и за намаляване на различията, които съществуват между държавите е, членки в областта на данъчното облагане на фирмите, големи, малки и създаването на данъчна преднина за сметка на едни държави спрямо други. Това са все въпроси, които ще ни занимават и за в бъдеще ще излизаме с инициативи за общо действие, ще изработваме дефиниции за това какво е данъчна измама, специфични по държави отчети или пък данъчно бреме върху фирмите и труженоците. както разбира се и автоматичният обмен на данъчна информация между държавите членки. И така, с оглед на всичко това, както и с загрижеността на общественото мнение, е все по-важно Европейският парламент да се произнесе по тези въпроси и ясно да застане на позиция противна на каквато и да е било непрозрачна и безотчетна дейност в областта на данъчното облагане. Приветстваме по този повод е, предложението на комисията именно в тази област не могат да бъдат отказвани данни под предлог на търговска, професионална или друга тайна. Разбира се, това за момента са добри пожелания и трябва да изчакаме да видим как ще се развият събитията. По повод на сега ще приключа само да кажа в заключение, че една данъчна политика, която носи социална отговорност, това е нашият идеал за бъдеще. Little... Извинявайте, госпожо Кайли, на вас ви се дадаха малко допълнителни минути. Изостанали сме от времето. Спазвайте времето. Веднага давам думата на комисаря Московиси. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, госпожи и господа депутати. Благодаря за тази възможност да говоря пред вас за данъчното облагане. Годишният доклад за данъчното облагане дава една диагноза, която споделям напълно панорамата на облагането на физическите и юридически лица не е ефективна данъчните правила на държавите членки повдигат редица въпроси. Първо, данъчните правила често разделят вътрешния пазар, така че повечето европейски или чуждестранни предприятия нямат достъп да видят кои са пречките пред техния растеж. Второ, фискалните власти не са в състояние да събират информацията, която е необходима. Някои накоплаци, е, извършват агресивно данъчно планиране, е, като използват липсата на координация в данъчната политика. Е, и държавите членки често се отдават на данъчна конкуренция. Още нещо, е, системата е в полза на по-силните и в ощърп на по-слабите. Това не е, е търпи, това, това не е приемливо. Трябва да се промени. Мисля, че е, става, тук става дума за взаимоотношенията между гражданите и властите. Ето защо има нужда от бързи и решителни действия. Моите цели са същите като вашите. Първо, да се възстанови балансираността в данъчното облагане, да се създаде е, да създаде нормативна база, която да е прозрачна и ясна, за да имат доверие е, потребителите и фирмите. Това е в интерес и на различните политики, като цифрови единен пазар и енергийния съюз. Необходимо е, за да се реализира тази политика, всички да поемат ангажимент. Държавите членки, които имат последната дума, те трябва да дадат съгласието си за амбициозните решения. Комисията иска да се бори срещу, фискалната, срещу фискалните измами. Това е нейн абсолютен приоритет. Комисията смята, че трябва да се предприемат решителни мерки за повишаване на фискалната прозрачност в Европейския съюз. Искаме директива за обмен на информация по финансови въпроси. Става дума за информация, която ще, ще даде възможност да дадем ясна оценка. Това е, Европейският е, съюз би трябвало да даде тон за глобална данъчна прозрачност. В годишния доклад се препоръчва всички сектори да предоставят публично е, е, определена информация страна по страна. Комисията е готова на това. Комисията все още не е взела решение за това как да вървим напред, но възнамеряваме да работим е, по е, този анализ, който е предпоставка за общо решение. По въпроса за мястото, седалището, в което държавите членки трябва да бъдат е, облагани. Очевидно имаме единен пазар с 28 е, фискални системи. Имаме свой приоритет, свои цели. Европейския съюз е, може да се облегне на дейността на данъчните власти, но това не е единствения източник. Комисията в своя план за действие предвижда план за действие за данъчното облагане. Ползите, печалбите трябва да се облагат там, където е създадена стоиността. Този подход ще даде възможност да водим проект, да водим диалог по трансграничните дейности и техните и тъй данъчното облагане. По този начин ще може ограничим възможностите за данъчна манипулация. Ще се предвидят и краткосрочни мерки в Европейския съюз, така че да се приложат в Европейския съюз решения на ниво, взети на ниво Г20. Надявам се, че е, дейността, която се води в парламента, ще даде положителен резултат върху този върху това досие. Предвиждаме амбициозна нормативна база върху данъка върху финансовите сделки. Това е приоритет, обявен от комисията и председателя й. Онези, които са се възползвали от а, обществени средства, да, трябва да плащат данъци. На последния съвет Екофин ние изразихме желанието за европейска нормативна база от 1 януари 2016 година. Държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, казват, че е, базата трябва да бъде максимално широка с е, ниски е, проценти, за да се избегне изнасянето на дейността. Комисията винаги ще дава техническа помощ на държавите членки, за да се постигне бързо решение в дух на компромис, като се спазва духа на предложението на комисията. Що се отнася до косвените данъци, комисията ще представи поредица от предложения за подобряване на функционирането на ДДС е, и разширяване на базата. Комисията отдава предпочитание на глобален подход, е, тъй като ад хок могат да доведат е, до разнопосочни решения или липсата на решение. Това въжи и за процента на ДДС. Благодаря на госпожа Кайли за доклада. Ние сме на разположение на парламента по този въпрос и с специалната комисия по данъчните постановления ще работим в тясно взаимодействие. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар. Сега започваме ораторите от името на групите. Господин Столоян е първият за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Приветствам новата инициатива на Европейската комисия а именно пакета за данъчна прозрачност. Уверен съм, че въвеждането на автоматичен обмен на информация между държавите членки за данъчните постановления отговаря и на очакванията на нашите граждани. Гражданите очакват просто решение на проблема. Печалбите трябва да се облагат в държавата, в която се реализират. Не бива да се допуска прехвърлянето на печалби към други държави, като се прилагат някои по-изобретателни счетоводителски практики. Приветствам ангажимента на Комисията за борба срещу отклоняването от данъчно облагане и укриването на данъци. Благодаря на госпожа Кайли за доклада. Подобно на други колеги, с които много добре си взаимодействах в работата по този доклад, бих искал да направя едно предложение, свързано с един много важен момент. Единствено чрез тясно взаимодействие между държавите членки и трети страни, ще можем да постигнем реален напредък в борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, както и срещу прехвърлянето на печалби към други държави. Председателката, благодаря ви. Колеги, вече закъсняваме с повече от час и половина. Затова предлагам да не допускаме сини карти. Немалко колеги ми сигнализираха, че искат да използват процедурата синя карта, но няма да имаме възможност за това. Госпожа Ферейра. Е, е, сеньор комисарио, е, Благодаря. Господин комисар, в моята страна, Португалия, също както и в някои други държави, малка фирма, която успяла да оцелее е, след ударите на кризата, няма как да си набави е, кредит, а ако успее, трябва да плаща 25% данък върху приходите си. Също времено Амазон, Starbucks или Икея плащат само 1% данъци ако сравнително направим анализ между държавите членки. От друга пък страна, моята държава, ако не си набави достатъчно данъчни постъпления за да финансира образование или здравеопазване, може да бъде наказана с глоба от 0,5% от БВП за това, че не спазва правилата на играта някои от фирмите в Португалия, които могат да бъдат данъчни доставчици, така да се каже, всъщност и за да оздравят сметки държавните финанси на Португалия, всъщност избраха да е, делокализират бизнеса си в Холандия, например. Тоест, възползват се от е, данъчните различия в е, Евросъюза. Това е жалко. Така че, моите поздравления и благодарности на комисар Мусковици за новият му план и да го приканя да се бори срещу данъчните убежища и срещу различните данъчни основи, прилагани в корпоративното данъчно облагане на различни държави членки. Европейският парламент си поставя за цел да даде подкрепа на този нов данъчен проект. Очакваме освен това да получим помощ и от гражданството общество и от Европейската комисия. Надяваме се, че това ще бъде споделено и от съвета. Това е изискването към нас от гражданите и това е отговорът, който те очакват от нас. Благодаря. Господин Кожмюк е следващият оратор. Благодаря. Независимо от това, че в Европейския съюз има някои хармонизирани данъци, като акцизите и ДДС, и има други данъци, които не са хармонизирани, като корпоративните данъци, има, сериозна, има сериозно разминаване между държавите членки. свидетели сме на множество ДДС и измами, които са насочени към неплащане на ДДС. Аз мисля, че това противоречи а, на идеята за ДНДС. Измамите са широко разпространени е, сред е, големите предприятия в Европа. Надявам се, че това ще престане. Много съжалявам. Трябва да бъда строга е, в, по отношение на времето. Давам думата на следващият участник госпожа Ван Ниленхаузен за две минути. Благодаря, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. Преди няколко години казах, че ме интересуват темите, свързани с даничното облагане. Тогава колегите ме погледнаха със съжаление. Тези теми не бяха никак интересни тогава, но положението сега е по-различно. По-различно е след като се разрази аферата LuxLeaks и след като гражданите започнаха да се притесняват от това, че ще трябва да заплащат по-високи данъци. Има и по-малки дружества, които заплащат данъци по-високи от тези на многонационалните дружества. Сега трябва да намерим правилните определения Говорим за укриване на данъци, отклоняване от данъчно облагане, оптимиране на данъчното облагане, данъчни измами, данъчни обежища. Трябва да си изясним какво точно стои за тези понятия, за да говорим и всички за едно и също. Комисията се обявява за повече прозрачност на данъчното облагане. Да, съгласни сме с това предложение. Наистина има спешна нужда от повече прозрачност. Имам въпрос към комисията. Знаем, че проблемите с данъчното облагане се наблюдават в световен мащаб. Те не са само проблеми на Европа. Доколко си взаимодействате и с трети страни? Благодаря ви за изложението. Госпожа Матияш за минута и половина. Много благодаря, госпожо председател. Най-малкото, като можем да кажем за данъчната политика е, че е несправедлива и неефикасна. На какво сме свидетели през последните години? През последните години, които са години на криза. И това е стряскащото всъщност. В името на конкурентно способността престанахме да налагаме данъци на капиталовите печалби в името на данъчното консолидиране, освен това. И увеличихме данъците върху потреблението и върху данъците общ доход на трудещите си. Това се отрази особено плачевно на крайните, най-отдалечените региони в Европа. Това води до неравенство, води до скандали, данъчни измами, агресивни данъчни практики. Люкс Ликс е просто връхчето на айсберга. Представете си какво има надолу. Данните сочат, че 1 милион, 1 милион евро на година се губят за хазната заради именно тези е, измамнически практики. Чухте вече, че много от португалските фирми се изнасят към Люксембург или Холандия. Това е данъчен дъмпинг. Предложението няма, не съдържа нищо ново. Отново повтаря неща, които съществуват като регламент от 76-та година на сами, които просто не са изпълнени до момента. Само си говорим за прозрачност, няма ятел. Думата има моли Скот Като. Може би се очудвате, но данъците станаха много важен въпрос през последната година. Корпорациите и богатите граждани намират все по-изобретателни начини да не си плащат данъците. само, че данъчното облагане е разделено от економическата дейност и хазната се лишава от приходи и държавите не могат да инвестират в инфраструктура. Достигнахме етап, в който е жизненно важно е, да се решим въпроса с е, укриването на данъци. Укриването на данъци подкопава и единния пазар. Транснационалните корпорации успяват да постигнат споразумение за облегчение с правителствата, споразумения, които не са възможни за малките предприятия, които са гръмнака на нашите местни общности. Е, в своята роля като глас на малките и средни предприятия, зелените изискват до изграждането на вътрешния пазар да включи изискването за справедливо данъчно облагане в целия Европейски съюз. През ноември, след като станаха ясни скандалните сделки, договорени от господин Юнкер, имаше предложение за сваляне на цялата комисия. Независимо от тревогата ни за някои комисари, нашата позиция беше, че те трябва да получат шанс да решат въпросите преди да бъдат отстранени. Миналата седмица видяхме предложението на комисията и сме разочаровани. Предложението за обмен на информация между държавите членки е необходимо. То, изис, то изяснява едно задължение, което съществува от 70-те години, но не се прилага. Ако беше прилагано, нямаше да могат да се скрият скандалните данъчни постановления. Това обаче е само една от многото мерки, които могат да подобрят прозрачността. Радвам се, че има категорични изявления за въпроса на данъчното на укриването на данъци, особено призива за обща задължителна консолидирана данъчна основа. Приветствам и създаването на специална комисия, която да разглежда данъчни дела. Като член на групата на зелените бях разочарована, че тази година, когато ще се проведе конференцията в Париж, най-важните изменения, настояващи за екологично данъчно облагане и слагане на край на данъчните облегчения за авиационния сектор, бяха отхвърлени. Да не забравяме, че данъците, когато се използват стратегически, дават стимули за да осигурим на бъдещите поколения устойчив, устойчивост, както и справедливост. Следващия оратор е господин Зани. Благодаря. Беше казано, че след скандала Люксликс трябва да се направи нещо, че комисията ще поеме ангажимент да реши проблемите на укриването на данъци и практики в държави членки. Господин е, Юнкер, голям експерт, се оказва, че е участвал в такива явления, които подкопават самата идея за Европейския съюз. Много страни описва, опитват да постигнат надмощи една на друга с незаконни средства. Искаме мерки, които са различни от тези, които предложи господин Московиси миналата седмица ние трябва да се преборим с липсата на добра воля и добросъвестност. Имаме нужда от решения, които да са решителни. Не може да има само задължителен обмен на информация, като се изключва достъпа на гражданите до тези документи. Не е от това, от което имаме нужда. Основният въпрос е следния. Ако не се променят правилата и тази практика си остане законна, ситуацията никога няма да се промени и ще продължим да обсъждаме до безкрай нуждата от прозрачност и обмен без да решаваме нищо. И от Питам от името на 500 милиона граждани, има ли воля да се преборим с това явление? Дали има смисъл да говорим за един на Европа, когато се допускат подобни практики? Благодаря. Благодаря за една минута, господин Корвин Мике. <clears throat> Благодаря. Е, Европейският съюз има за девиз обединени в единството, в разнообразието, извинете. И винаги е, се стремим пък към обединение. Защо? Португалската колега се оплаква от това, че фирмите бягат от е, Португалия и отиват в Холандия. Еми тогава Португалия да намали данъците. Целта е да сме по-конкурентни и правителствата трябва да са по-конкурентни, за да могат фирмите да ги предпочитат. Това ще се отрази на гражданите благотворно. Тоталитарно подхождаме тук с да е еднакво. Нищо подобно не трябва да се случи. Освен това трябва да сложи край на Европейския съюз изобщо. Благодаря. Sorry, colleagues, please, we'll continue our debate. Председателката, колеги, нека продължим разискванията. Господин Балц за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме предприятите от Европейската комисия първи стъпки в посока към напредък в борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци. Но тези първи стъпки не са достатъчни. Абсолютно е необходимо е да се установи механизъм за автоматичен обмен на информация между държавите членки. Не трябва да се дава възможност на държавите членки да се измъкнат. Този механизъм трябва да е задължителен, трябва да е обект на редовни проверки. Важно е също така напълно да приложим изискванията на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Абсолютно необходимо е също така комисията да приеме по категорични мерки за въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа, да даде тласък на законодателния процес в това отношение. Добре е, че възнамерявате да направите по-ефективна работата на групата за етичния кодекс. Не е необходимо обаче, според мен, да се вменява допълнителна бюрократична тежест на стопанските субекти. Сега поставяме акцента върху тях, за да засилим действията си в областта на инвестициите, на растежа и заетостта. Ако им вменим прекомерни изисквания, то няма да можем да постигнем тези си цели. Не бива да се въвеждат задължения за докладване като самоцел. Uh, Благодаря ви за две минути, господин Зимон. Благодаря, госпожо председател. Нелегитимни, но не задължително незаконни данъчни практики прекалено дълго бяха толерирани в Европейския съюз. Гражданите не осъзнаваха това, но преди време, когато се разрази скандалът с LuxLeaks, напълно осъзнаха доста неща. Запитаха се, например, защо големите многонационални дружества могат да сключват изгодни за тях данъчни постановления, докато обикновените хора продължават чинно да си плащат данъците. Ако искаме да не допускаме в бъдеще подобни явления, то ще трябва да установим прозрачност. Инициативата на комисията е първа стъпка в тази посока – няма да можем да си затваряме очите пред някои явления, ако се стигне до задължителен автоматизиран обмен на информация между държавите членки. Трябва да се погрижим за това нарушението на изискванията по този механизъм да поражда и санкции. Единствено, ако има последици за държавите членки, то те ще спазят в пълна степен задълженията си. Добро, добро е предложението на комисията за въвеждането на централен регистр, в който да се регистрират предварителните решения по данъчни постановления. Трябва да се съдържат такива решения за всички дружества. Не би следвало регистърът да е достъпен само на държавите членки на Европейския съюз, би следвало той да е достъпен на цялата широка общественост, като се спазват и някои изисквания за поверителност. Във втория пакет за данъчна прозрачност комисията възнамерява да излезе с предложение за обща корпоративна консолидирана данъчна основа. Но нека помислим и за това какво можем да направим освен това. Нека помислим, е, обмислим възможностите за данъчно облагане на източника. Транспарент, прозрачността е предпоставка за това нелегитимните мерки в бъдеще да бъдат квалифицирани и като незаконни. Благодаря, господин Розати, за минута и половина. Уникание podatków przy pomocy rozmaitych półlegalnych i nielegalnych метод е, коштуя наше... Благодаря, госпожо председател. Укриването на данъци чрез различни полузаконни техники ни струва много скъпо. Затова и приветствам предложението на Европейската комисия. То е първа стъпка в посока към повече контрол. Имам предвид задължителния обмен на информация между държавите членки. Сърдечно благодаря и на докладчицата. Има обаче едно противоречие. В точка 25 госпожа докладчицата предлага Европейската комисия една предлага една основа база, данъчна база за Европа. Аз смятам, че това не е добра идея. Първо, защото държавите членки са в имат различни условия. Някои биха могли да предоставят необходимите условия за предприятията си, други не. Затова смятам, Смятам, че една единна данъчна основа няма да бъде справедлива в много от държавите членки. Второ, става дума за политическа, е, политическо решение. В крайна сметка всичко зависи от партията, която в момента управлява. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Доц. Благодаря ви. Уважаеми колеги, спомням си как преди 5 месеца стоях в тази зала, една седмица след избухването на скандала LuxLeaks. Два месеца, преди два месеца пък се събрахме за да обсъждаме SwixLeaks. Не е ли крайно време да получим отговор от Европейската комисия? Аз приветствам мерките, които Европейската комисия ни препоръчва в това отношение, но Честно казано, нуждаем се от конкретни действия, ако искаме да отговорим на очакванията на нашите граждани. Бях обезпокоена от това, че съобщението на Европейската комисия се насочваше към доклади за отделните държави членки с оглед на договорите, които те сключват с мултинационални компании. Необходимо е да насърчим други мерки и по този начин общественото мнение ще ни подкрепи. Трябва незабавно да се премине към доклади за всеки държави членки. Има доказателства, че няма отрицателни последствия от подобен вид докладване. Това се отнася до банкирането. Има и положително въздействие върху малките и средни предприятия, които сега не се конкурират наравно с тези предприятия, които могат да прехвърлят своята дейност за да, в друга държава, за да излекат повече печалби. За това спешно се нуждаем от докладване по държави членки. И други мерки, за които сме призовавали тук, можем да използваме може да има черен списък на тези, които позволяват избягването на плащането на данъци и определена дефиниция за данъчно убежище. Благодаря една минута на господин Ванден Кенделар. Благодаря, господин председател. Данъчната конкуренция между държавите членки е нещо здравословно, но за това съревнованието трябва да бъде справедливо и трябва да почива на строго разписани правила. Пакета, предложен от комисията, е първа важна крачка напред и там са описани и изключенията и ограниченията. Но най-важното е да имаме ясно разписани правила – Необходимо е също така да постигнем и да се споразумееме за една единна данъчна основа, за да може наистина конкуренцията да бъде е, лоялна. Дами и господа, тази, това досие беше блокирано дълго време, но мисля, че крайно време е, е, е комисията да работи по консолидирана данъчна основа. Защото Европа не е само Европа на думи и на ценности, но и Европа на действие. Благодаря, господин Ланги. Госпожо председател, благодаря много. Дискусията по този доклад не е, е рутинно действие. През последните 20 години непрекъснато говорим, че трябва да има прозрачност против данъчния дъмпинг, но комисията просто спи. Едва през последните седмици стана ясно, че това е насъщно необходимо. За това приветствам последните ни действия, защото темата е избягва избягване и укриване на данъци стигна до обхват, който засяга милиони работници и минимум 20 милиона малки и средни предприятия до 1 милиард евро, е, така се оценяват неплатените данъци. Държавите членки, които с непряко участие на комисията до сега не са правили нищо, не става дума за хармонизация на данъците на високо ниво, а за обща стратегия срещу избягване и укриване на данъци в съответствие с член 101 до 109 от договора за Европейския съюз за нелоялна конкуренция и в данъчната сфера. Благодаря, господин Хайс. Има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Приветствам предложението на Европейската комисия от миналата седмица. Приветствам също и факта, че преминаваме към обмен на информация в данъчната област. Вярвам, че европейските граждани са единни, когато се противопоставят на подобно планиране в данъчната област, което не позволява на мултинационалните компании да плащат подобаващия си дял. гражданите ще подкрепят пълно хармонизиране на данъчния кодекс. И смятам, че в крайна сметка държавите членки са тези, които решават чрез преки избори във всяка една държава членка. Но ние трябва да имаме агресивна позиция по отношение на мултинационалните компании, големите предприятия, които използват всички средства, за да избегнат данъчното облагане. Определено трябва да предприемем действия. Нуждаем се и от радикален дебат в този парламент и специално в Европейската комисия по отношение на ефекта на нивото на данъчно облагане. Много държави членки твърдят, че облагат с 30%, но всъщност облагат с 9-10%. Така че дискусията трябва да се насочи към ефективното данъчно облагане, защото само така може да хвърлим светлина в тази област. Благодаря. Благодаря, колеги. сега минаваме към а, процедурата за спонтанни казвания. Само половината от желащите ще могат да се откажат. 6 души. Господин Капуто.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 Аз съм абсолютно съгласен с колегата Хайс. Това е нашата позиция по това досие. Абсолютно сме съгласни, че избегването от плащане на данъци и обмена на данъчна информация са ключови елементи и те са залегнали в това предложение. А, но не можем да приемеме предложението свързано с консолидираната данъчна основа. Защото това ще бъде дискриминиращо обстоятелство спрямо някои предприятия, които отгоре на всичкото си плащат добросъзнателно и добросъвестно данъците. Така че не, е, не можем да, предлож... да приемеме тази част от предложението и винаги сме били против това. А сега, госпожа Флашикова. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Данева политика е дългодобна. Благодаря, госпожо председател. Господин еврокомисар, данъчната политика дълго време бе подценявана в Европейския съюз. Някак си е, не, не бе обръщано внимание, както и въпроса за данъчната хармонизация. Това стана ясно днес. Мисля, че данъчната хармонизация трябва да бъде нещо като окончателно решение. Сега трябва да постигнем допълнителни съгласията така че да се избегне данъчното, е, укриването на данъци и е, фирмите да не търсят по-благоприятни условия. Е, по нашата, нашето национално словашко законодателство всяка фирма плаща половината от осигуровките, но докато други фирми установяват седалище в други страни при по-благоприятни условия. Трябва да защитим нашите съграждани. Благодаря, госпожа Томачек. Hvala lijepa. Izvjestiteljica ispravno prepoznaje потребу за poreznim rasterećenjem малих и srednjih poduzeća но ipak po mom mišljenju nije uputila. Благодаря ви, госпожо председател. Необходимо е да гарантираме, че малките и средни предприятия няма да бъдат пренатоварени с данъци, но същевременно държавите членки са компетентни в данъчната област – и за това а, те трябва да предприемат действия. Ние трябва да се борим с данъчното обягване а, и данъчните злоупотреби, но това е възможно само ако държавите членки използват административни процедури, за да стимулират а, сивата економика. Затова не съм съгласна с казаното от докладчика относно държавите, които имат състезателна система. Не е вината на тези държави членки, вината е на останалите, които не използват тази система. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам казаното от комисара, както и доклада за тази година. Крайно време е да има повече хармонизиране и повече участие, за да могат да самите данекоплаци да да, да не бъдат ощетени. Крайна сметка, данъчната политика трябва да бъде в услуга на бизнеса, на малките и средни предприятия. Трябва да насърчаваме иновациите, а не е, въображението да се избя... как да се избягват данъци. Необходимо е да под да подкрепиме раз, економическия ръст и заетостта. Необходима е обща такса за финансовите транзакции, защото е, ДДС е устаряла форма на данъчно облагане и позволява да се избегне влагането е, плащането на данъци. Господин Ригас има думата за една минута. Е Настоящия дебат е изключително важен за всякакви, във връзка с всякакви измами. Председателят на Европейската комисия Юнкър дълги години си затваряше очите пред укриването на данъци и сега изведнъж ще се борим за данъчна справедливост. Тук го обсъждаме едни декларации, които никого не задължават, не поставят поставят въпроса за скандални случаи. Проблемът тръгва от 80-те години, от начина на действие на основни ключови браншове на нашата промишница единната данъчна основа е и свободното движение на капитал капиталите, места тип данъчен рай и укриване на данъци и данъчни измами са различните лица на една и съща болест. Това е важно. Сега за една минута госпожа Луначек. Благодаря, госпожо председател, господин еврокомисар, уважаеми е, колеги и гости. След е, скандала LuxLeaks, е, който се, в който бе замесен и самия господин Юнкер като финансов министр на Люксембург, той обеща единни правила, автоматически, автоматичен обмен на информация, регистър е добро начало, но, но само начало. Точно сега сега трябва да инвестираме в образование, в екологизация на економиката и данъчната система. За това за нас зелените и в Европа и в моята родина Австрия е много важно да се сложи край на пазарната тайна. Не само за фирми, както предлага австрийското правителство, но и за частни лица. Абсолютно непонятно е защо частните лица да могат да укриват данъци. И не говорят говорим за нашите баби и техните спестявания, както често се казва. Трябва да сложим край и на крупните данъчни измами. Благодаря, казва председателката и тъй като приключваме, ще дам думата на господин еврокомисарят Московици за обобщение. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, бих искал най-напред да благодаря на всеки един от вас за отправения коментар. Е, всички сме на единно мнение относно целите. Всички ние, без значение какви са нашите предпочитания, всички ние желаем да има по-ефективни действия в Европа. Искаме предвизлива рамка за предприятията в Европейския съюз, което ще им позволи да бъдат конкурентоспособни на световния пазар. Всички ние желаем на адми... данъчната администрация на държавите членки да дадем съответните а, възможности, с които а, по-настоящем те не разполагат. Това е послание, което всички ние можем да предадем на националните правителства, защото знаете, че те играят много важна роля. Правилото за вземане на решение с единство много осложнява нещата. Три неща бих искал да посоча съвсем накратко. Първо, чух някои от нещата, които казахте и бих искал да ви уверя, че съм убеден, че това, което предлагаме е от съществено значение, особено по отношение на прозрачността. Има изключителен напредък в досието, което представих миналата седмица. Това ще открие нова ера за Европейския съюз. Никога не е имало подобни решителни амбициозни действия, които никога още от 77 година насам. Това е просто един първи етап, а не само цел. Комисията ще представи преди а, лятото и един втори пакет, който ще предвижда мерки за конкурентоспособността и ще предвижда нов етап, свързан с прозрачността. Аз ви казах, че съм готов вси, да помисля за всичко а, заедно с вас, по-специално по докладите по държави членки. На второ място, това, което правим, не го правим за нас. Правим го в рамката на световния мащаб, на с оглед на световната сцена, с оглед на това, което се прави в Г-20. Всички искат сътрудничество и съвместна работа с другите държави, членки на Европейския съюз. Така, например, споразумението за автоматичен обмен на информация за банковите данни, споразумение, което беше парафирано миналата седмица с Швейцария, е истинска революция, която слага край на банковата тайна и а, това е определено успех. На трето място, аз съм убеден и е, решен да напредваме е, всички заедно, защото в Европейския съюз не може да толерираме вече някои несправедливи практики. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност, но за тази цел ние в комисията и вие в парламента трябва да работим заедно, ръка за ръка. Ето защо внимателно ще се вслушвам във вашите предложения. Работата, която вършите в парламентарните комисии ЕКОН и ТАКС, са от съществено значение за нас, защото по този начин ще изработим съвместни решения. Аз с нетърпение очаквам да работим заедно. Благодаря. Благодаря, господин Косомисара. Сега давам думата на докладчика госпожа Кейли за две минути. Благодаря за това, че се изказахте, че допринесахте към този доклад. Е, за това, че е, така очертахте приоритети. За, за, за съжаление обаче не можахме да постигнем някакво единно споразумение относно а, е, показателите за растеж, а, както също така, както защитата на лицата, които подават сигнали. Бих искала също така да благодаря комисаря Московици за това, че участва активно, че ни изслуша. Той каза, че тази година комисията ще излезе с допълнителни инициативи. Надяваме се, че съвета няма да ги блокира. Ние имаме ясна позиция, която ще е наистина една добра основа за една справедлива, ясно очертана е, политика на прозрачност в областта на данък данъчното облагане. Благодаря на всички от вас и още веднъж благодаря на господин комисар. Благодаря